Your colleagues, um, we can start. Уважаеми колеги, нека започнем заседанието си. Бих искал да кажа добре душа на госпожа Елки Кьоних, а преводачите ви уведомяват, че трудовия спор продължава и няма да се позволи просрочване. Председателят Госпожа Елки Кьоних председателства Единия съвет за преструктуриране. Тя говори в нашата комисия на 20 марта. Днес ще представи годишния доклад на съвета за 2017 година. Когато беше при нас точно преди една година, може да се каже, че СП беше преживял първия критичен период – на съществуването си, но можем да кажем с задоволство, че през последните няколко месеца всички трудности се оказаха само моментни. Има някои много важни развития, важни споразумения за единия механизъм за стабилизиране и подкрепа. Това ще помогне на банковата система на еврозоната и на Европа в по-широк смисъл. Разбира се, може да има вече и разлика между програма и предпазна мярка. Днес ние започнахме тристранните преговори по преработката за единия механизъм за преструктуриране и регламента за възстановяване и преструктуриране на банките. Това също е нещо важно, което ще обсъдим. Заповядайте, Елке. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента. Аз се надявам, че не съм застанала като последна пречка преди вашата лятна вакансия. Самата аз знам, че предстои пътуване до САЩ. За мен е винаги удоволствие да говоря пред вас. Днес трябва да представя доклада ни за дейността през 2017 година. 2017 година ни се струва вече много далечна, за това и ще разгледам някои други текущи теми. Вие, господин председател, също споменахте някои от тях. Ще поговоря и за текущите разисквания по пакета за намаляване на риска. Е, вие също споменахте, че мината година през юни Единия съвет за преструктуриране можеше да докладва и по първия случай на преструктуриране. Това беше Банко Популар в Испания – Случаят показа, че СП може ефективно да прилага действащите правила и да изпълнява мандата си да има наистина подредено преструктуриране с минимално отражение върху реалната економика, финансовата система, обществените финанси на съответните държави членки и други. Разбира се, ние ще говорим за това и е, в доклада през 2018 година, но най-важното е, че преструктурирането може да доведе до финансова стабилност, както го направи в този случай. Ние постигнахме голям напредък е, в планирането на дейностите по преструктуриране на банковите групи Искаме да сме сигурни, че тези банки подлежат наистина на преструктуриране. В края на 2017 година оповестихме своята политика по МИПС или минималните изисквания за собствени средства и допустими задължения. От тях стана ясно за съответните заинтересовани групи какво да се очаква през следващите години. Ние имахме и допълнителни политики и вътрешни насоки. За първи път зададохме обвързващи цели по МИПС на консолидирано ниво за най-важните банкови групи. 80% от банковите активи в Европейския съюз. Имаме и ориентировъчни цели за всички останали банки. Уверявам ви, че индустрията много добре го приема. Няма смисъл да се чака да има обвързваща цел, след като вече знаеш каква е насоката. Освен това, ние продължаваме да изграждаме и операционализираме фонда, единия фонд за преструктуриране – до 30 юни националните органи по преструктуриране прехвърлиха предварителните вноски от 7,5 милиарда към този фонд. Сега вече той съставлява 25 милиарда. Имаме и увеличение на вноските тази година, което се дължи на положителния ефект нарастването на депозитите с 3% мината година. Ние искаме да стигнем до целта 1% от гарантираните депозити. Това можем да направим като променим ежегодната вноска. Смятаме, че така ще постигнем цел много по-съществено от предварителната от 55 милиарда. Що се отнася до нашите служители, вече разполагаме с около 300. Те работят за нас. Повечето от вас на временни договори. Надяваме се до края на тази година да стигнем до необходимите нива. Какви са задачите за 2018 година? Мога да бъда много бърза. Ще продължим в същия дух но няколко думи за Банко Популар. На 30 юни оповестихме, че сме получили последната оценка, за да сме сигурни, че в този случай наистина кредиторите са получили по-добра защита. Много е важно ефективните кредитори и собственици на дялове да бъдат защитени. Освен това, мога да ви уведомя, че ние започнахме процеса на регистриране за правото да бъдеш изслушан. Официално процесът започва от 1 август, така че всички кредитори, които са били засегнати, могат да заявят своя интерес и да заявят правото си да бъдат чути. В началото на август започваме работата си, но периодът продължава до септември. Всеки има право да се регистрира. Ще оповестим подготвителния акт и неконфиденциалния вариант на информацията. Вторият етап е да кажем, че тези заявки, които са били определени като допустими, позволяват на подалите ги да направят следващата стъпка. Този втори етап започва след етапа на регистрация – ще отнеме известно време, но със сигурност помага на доброто администриране. Сега нека се върна към обичайната ни работа. Не бива да се забравя, че планирането на преструктурирането е нещо важно. За 2018 година ние вече приключваме плановете за преструктуриране на всичко, което е в нашите правомощия. Определяме и цели за всички банки, но както сме казвали в други случаи, работата ще продължи до 2020 година, преди да сме приключили напълно. Това отговаря и на многогодишната програма. Ние работим по политиките, Например, политика, която оповестихме през юни, политика за критичните функции. Може би вие се питате какво означава това. Всъщност това е нещо, което се обсъжда още от 2016 година. Ние научихме своите уроци, що се отнася до циклите на планиране. Става дума за това дали една задлъжняла банка подлежи на преструктуриране, когато е неплатежоспособна или не. При критичните функции е важно да се отбележи, че трябва да се работи много, да се хармонизира, за да се направи типология на банките. Но това е публикувано, за да има прозрачност и също така последователност при определенето на критичните функции на банките. Освен това, ние разработваме собствени вътрешни насоки за нашите екипи, например как да се работи с мостовите банки, с рекапитализацията на вътрешни източници. Всичко това ще доведе до публикуването на актуализирано ръководство през есента. Мога да продължа и с оценката, но това е нашата обичайна работа. Важното е, че въпреки, че плановете за преструктуриране все още се развиват, няма банка, която да трябва да чака ние да им изпратим конкретни инструкции. Те знаят много добре какво трябва да направят. Ние много ясно сме съобщили своите очаквания и работна програма за 2018 година, която е специфична спрямо отделните институции. Ще продължим да го правим и в бъдеще. Защото банките трябва да направят така, че да подлежат на преструктуриране, а ние да извършим останалата работа. Това въжи и за МИПС. Там добрата новина е, че има напредък. Знам, че доста дълго говорих, но нека кажа няколко думи за пакета за намаление на риска. Той е много важен за мен. По отношение на този пакет и най-вече прегледа на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките или ДВПБ и регламента за единия механизъм за преструктуриране. Съветът също е приел позиция. Надявам се, че скоро ще стигнем до съгласие. И колкото по-бързо стане това, толкова по-добре. Защото ще има яснота. В този случай, разбира се, говорим за директива. Някои норми ще бъдат транспонирани, при други ще трябва повече време. Това, което за нас е важно, когато говорим за работата на парламента, е упростяването. Разбира се, Правните специалисти винаги могат да кажат, но защо не е включено това или онова. За мен е важно да има простота, защото само така може да има прозрачност и предвидимост за кредитните институции и инвеститорите, а и за обществеността. На второ място, според нас, Сумата при НИПС трябва да отговаря на стратегията за преструктуриране на всяка кредитна институция. Това означава на практика, че ние сме за субординация на някои минимални изисквания или МИПС. Би трябвало в този случай да се подобри възможността за преструктуриране, да се намали риска, да се увеличи степента на сигурност при предприемане на действия по преструктуриране и да има ясни приоритети и прозрачност за инвеститорите. Не ме разбирайте превратно. Аз не казвам, че само подчинените инструменти подлежат на вътрешна рекапитализация. Не. Но в това отношение текстът на съвета е по-близък до нашите предпочитания, защото той позволява едно добро ниво на подчинени МИПС. Нещо друго, което е важно, е преценката на качеството и количеството на МИПС. Доколкото разбирам, този принцип е важен и за Европейския парламент. Трябва обаче да се следи, да сме сигурни, че МИП са е част от стратегията за преструктуриране – Следователно, ние трябва да внимаваме и да не въвеждаме мерки, които всъщност са допълнителни бариери. Накрая ние приветстваме новия инструмент за мораториум, който може да се приложи след като институцията се смята, че ще стане неплатежоспособна. Но аз не подкрепям възможността за 10 работни дни. Мисля, че това би било контрапродуктивно. Разбира се, ние с удоволствие ще предоставим своите коментари и идеи. Бихме се включили във всеки триалог, стига да ни поканите, а дори и да не ни поканите – някои други теми, вие вече споменахте една от тях. Имам чувството, че за жалост ЕДИС или СЗД, Европейската схема за застраховане на депозитите, не работи достатъчно добре, но това трябва да е третия стълб на Банковия съюз. Следователно, е необходимо схемата за защита на депозитите да стане реалност възможно най-скоро. Тук разчитаме на вас и австрийското председателство. Европейския съвет наскоро стигна до политически консенсус, що се отнася до необходимостта от общ механизъм за подкрепа на фонда за единно преструктуриране. Не става дума за програма за отделна страна. Това е механизъм за подкрепа на органите по преструктуриране. Надявам се да нямаме нужда от такава подкрепа, но когато тя е необходима, трябва да се предостави без забавяне. Разбира се, тази мярка е крайна и най-важното е да накоплаците да бъдат защитени. Но ние не можем да вземем решение за преструктуриране без да има яснота по финансовите средства. Разбира се, финансирането при преструктурирането си остава висящ въпрос. защото в този случай дори да има механизъм за подкрепа, това няма да е достатъчно като ликвидност при неплатежоспособност на голяма банка. Ние ще продължим да мислим за альтернативни варианти, най-вече в сътрудничество с националните централни банки и ЕЦБ. И накрая, но не и по значение – Нека ви напомня, че процедурите по неплатежоспособност са процедури единствено на национално ниво. Но би трябвало да се помисли и за европейско решение, ако не при неплатежоспособността, то поне по банковата част – и накрая отново се извинявам. Uh, Имаме толкова много инициативи за засилване на еврото. Надявам се те да дадат резултат. Но ние сме готови, изгледите са добри, нека завършим работа по банковия пакет. Всичко, което можем, ще го направим. Пак се извинявам, че говорих толкова дълго. Ви благодаря. You had a lot of uh, topic to mention, so it's, I would say, justified having taken a bit more. Благодаря много за това, че ни дадахте много полезна информация по тази толкова важна тема. както и процедурата по оздравяване, което е важен е, елемент е, и полезна информация не само за нас, а за обществеността. Сега Булгар Балц има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Кьониш, тук ние представляваме европейските институции, така че не само европейските държави. А, така че, когато а, а, става въпрос за големи европейски теми, ние също така обръщаме внимание на германо-френските взаимоотношения, така наречената пътна карта, която разглежда също и а, банките, както и на обслужваните кредити. Интересно е, че две от най-големите държави в Европейския съюз всъщност имат различна позиция при подчиняващия, по отношение на подчиняващия принцип за минималните изисквания за допустими пасиви. Ние, между прочим, подкрепяме предложението на комисията, на комисията и а, насоките на Централната банка. 5% от а, а, необслужваните кредити. Това е положителен сигнал, за намаляването на риска в, рамко, в рамките на Банковия съюз. Имам предвид в еврозоната. Въпросът ми е обаче, вие как оценявате тези а, нови мерки на комисията? Вашето представяне беше много интересно, но бих искал да се спра на така малко повече на няколко въпроса. Сега, политиците така, заявиха, че до края на годината биха желали да въведат критерии за така наречения предпазен механизъм и този предпазен защитен механизъм би следвало да замени всъщност непосредственото рекапитализация от механизма за сигурност. Сега, и ако стане действително тази трансформация, то според мен трябва обаче да си запазят условията. И въпросът ми в тази връзка е, кои според вас са важните условия, които следва да бъдат запазени, за да може този механи... предпазен механизъм наистина да бъде ефективен и прият от всички. Благодаря ви. 2%, 2%. Да, числото беше 2,5 в е, франко-германския документ. Сега за франско-германския документ изчетах го много внимателно, защото ясно е, че ще, е нужен, ще ни е нужен. Много, той съдържа много неща, които са в вярната посока, по намаляване на лошите кредити никой не, няма да възрази, че трябва да работим по това, да вървим напред. Вече е, винаги обаче имам едно на ум, когато е, цитираме числа. Дали е 5 е, и 5 или 5, 5,5 или 5, мисля, че крайната цел за съкръщаване на необслужваните кредити е е, е безспорна и Комисията и Европейския парламент е, работят в тази посока. Както казах, е, но на ум имам да се, дали е необходимо да се избира, да се цитира число. Понеже ми поискахте е, мнението, ви отговарям. По е, резервите, по е, бакстопа, предпазния механизъм, съответните условия трябва да са на лице. Е, би трябвало... Е, тук има един доста деликатен момент, защото очевидно предпазния е, механизъм е един кредит, към органа, който осъществява оздравяването, преструктурирането. Не е някаква програма, която се предоставя на дадена страна. Така че според мен е, този е, предпазен механизъм, който ти отпуска кредит, разбира се, е ясно, че иска да, бъде, да си го получи обратно, да му го изплатиш но не трябва да се наслагва втори слой от условия в схемата за преструктуриране, защото е, органа по преструктуриране е, трябва да използва е, преди всичко нашия фонд, тогава, когато смятаме, сме твърдо убедени, че това е едно работещо решение за съществуващия проблем. Така че е, ще трябва да е, фонда да изпълнява същите условия и на мен ми е трудно да си представя, че ние след това ще влезем в е, фаза на втор но така, ще търсим второ решение за преструктуриране. За мен просто става дума за един кредитен фонд, и е, като всяка банка е, този фонд иска да си върне парите. Нищо повече от това. Ако има повече условия, тогава се създава втори е, орган за оздравяване или е, преструктуриране. Съжалявам, че така е, брутално го е, поставям въпроса. Перванш е, Берес, благодаря ви за много ясните е, думи за различните видове кредит, е, кредити. Мисля, че условията, които е, вие говорихте само за економическите условия, но вие не споменавате и условията, свързани с управлението. Е, може би това не е въпрос, е въпрос извън вашите компетенции, но той е взаимосвързан с механизма за е, е, стабилност, за стабилизиране. Да, аз съм съгласна с вас, че е, трябва да сме внимателни с е, числата. Има числа, които е, така подвеждат. Но по-сериозно казано, искам да ви попитам е, за нещо, което ни занимава всички тук в парламента. Именно е, каква е поуката от това, което се случи в е, Латвия и е, по-скоро обвиненията за корупция. Е, които се въртат около е, бившия управител на Централната банка, който се възползва от е, властта си. Доколкото разбирам, е, ЕЦБ е, е сезирала съда и е, е задействана е, производство, но ми се струва междувременно, че Е, в законодателството съществуват пропуски, е, защото е трудно да се определи някой като е, независим, като корумпиран, предвид независимостта на централната, централните банки. И би много трудно е всъщност управител на банка да бъде обвинен и съден за корупция. Е, така че как си представяте вие като, и като граждани, но и като, е, е, като, като граждани, като законотворци, какво трябва да направим в това отношение? И нещо по-пряко свързано с вашите правомощия ние в борбата с изпирането на пари и предвид на това, което се случи в Латвия, вече как, е, какви са другите е, насоки, в които смятате да работите, другите посоки, по които, е, които ще следвате, именно с оглед възстановяване, оздравяване на банки, защото, например, случая като с Латвия и изпирането на прим, поставя под риск цялата процедура по преструктуриране и оздравяване. Благодаря за въпроса. Първо за е, предпазния механизъм. Давам си сметка за е, структурата на европейската е, стабилизационен механизъм и е, както казах, надявам се никога да не се възползваме от е, това, но е, е логично е, да се е, очаква вземането на решение, решение за преструктуриране е, твърдо и бързо. Ние сме тези, които изискваме съответният е, кредитна линия от е, е, заемодателя, но едно решение, е, както е, казах в е, уводни си думи, трябва да се вземе бързо. Бързо означава един уикенд и трябва да имаме предвид, че като се вземе решението, то трябва да се предаде на комисията и в този случай да се предаде и да се постави за одобрение пред съвета. И това решение не може да се вземе без гаранции, че е, са налични е, тези средства. Значи това е проблем, който трябва да се реши, но се надявам, че е ясно за всички това и сега очаквам да видя каква работа ще свърши работната група, която се е съставила съвета, за да видим как, е, какво ще измислят те, как може да се реши този проблем. Втория е, част от въпроса ви свързан с Латвия. Е, това не е пряко свързано с нашата работа. Темата за структурата на управление – на банките и цялата тази е, история с обвиненията срещу управителя на е, Латвийската централна банка, и са, какво означава това за ЕЦБ, много трудно е да отсъдим кой е крив, кой е прав, но едно трябва да е ясно, че и вие ме попитахте като обикновен гражданин, Едно е ясно, че ако един управител не може да си върши работата в една централна банка, трябва да има процедура за отстраняването му. Но разбира се, това е въпрос на националните правителства и ЕЦБ не е моя работа. Втория е, въпрос – борба срещу изпиране на пари. Ние сме свидетели. Много добро европейско законодателство е прието, но има и друг аргумент, а именно кой отговаря за това. И тук е, аз е, съм за това да има европейски орган, европейски орган да, да е отговорен за да се дистанцира това от е, различни влияния, да се изолира срещу е, различни влияния, трябва да се помисли за това. Няколко предложения има. Една от идеите, една от идеите е това да бъде някой, който е най-добре запознат, е, най-компетентен по парични потоци в Европа от и националните централни банки. Так, такива хора трябва да участват Както казах, това го казвам в личен порядък, не е от гледна точка на служебните ми задължения. Сега от ЕКР имат думата колегите. Добър, добър ден, госпожо Кюних. Имаме три въпроса. Имам три въпроса към вас. Ще ги задам на английски. Първият е за бан... делото Банк Популар – е, не смятате ли, че погрешни оценки и калкулации в е, доклада на, на аудитора от юни е, води до преструктурирането на, на банката? Защо Делойт е избран за втори, е избран за втори път да прави оценка? И второ, финансиране на такива преструктурирания – съществува проблем с а, е, е, преструктуриране оздравяне на банката, което изиска време. Как смятате, че именно финансирането на тази процедура може да бъде подобрено? И второ, е, възможността ЕЦБ да управлява е, спешната помощ, е, необходимата подпомагане за ликвидност благодаря. Е, всеки път е, се притеснявам от това, че германски ви е чудесен, а аз не смея да ви отговоря на испански. Значи, е, погрешни калкулации в доклада, това е нещо, което някои от е, засегнатите страни признават, но е, да сме наясно, вече отговаряхме на този въпрос. Ние имаме е, открита, прозрачна процедура на обществени поръчки. Делойт бе избран от различните кандидати, така че нямаше конфликт между оценка 2 и 3. Значи в оценка 3, която скоро ще публикуваме, беше също направена от Делойт. Втория въпрос – подобряване на финансирането при възстановяване и преструктуриране. Това е въпрос, по който трябва да мислим. Трябва да имаме по-добри е, инструменти, за да можем в случай на преструктуриране е, да сме сигурни, че след оздравяване на банката ще имаме съответните средства за финансиране. Но тук навлизаме в, в опасен терен. Е, Значи, е, виждам вашите съображения, че не трябва повече време, когато може да направим по-сериозен анализ на вътрешен анализ на фирмата, но тук ние говорим за банки с критични функции, за банки, които не могат да тръгнат по посока е, начертана в един или друг от докладите. И по този начин те, е, Значи, е, не може човек да се затвори 4-6 е, седмици и изведнъж да роди решението. Аз е, винаги съм била за използване на инструмента за мораториум, защото това ще ви даде възможност и по това имаме съгласие да спечелите поне два дни, да печелите време. Ако не сте финализирали продажбата, например, това ще е нужно. Но за оценките това не е решението, не е отговора. Аз е, е, обикновено съм склонна да, да, да казвам така неприятни неща и да се разстройвам, но не смятам, че Европейската централна банка, заедно с националните централни банки, са, си направ... са направили всичко по техните възможности, за да имат обща рамка и ще спра до тук още... Имам ли още време? Друг въпрос. Какво бихте променили в делото с, за Банко Популар, ако, ако върнете часовника назад с една година? Имате ли идея как бихте поступили? Да, чудесен въпрос за една минута. А мога ли да помисля една минута преди да отговоря? Не. Честно казано, не бих променила нищо е, по това решение. Сега, възможно е да бихме взели други решения за разкриване на информация, може би бихме действали по-бързо, но не бих променила нищо. Решението за продава, продажбата на банката на този, в този момент – и да се погрижим е, да запазим критични е, функции за финансова стабилност, е, мисля, че това не бих променила. А продажбата на Сентандер за едно евро добра цена ли е? Добра сделка ли е? Ще отговоря неутрално на въпроса. Да се за да се определи цена, трябва да имаше купувач, който е готов да я плати. И обикновено е, продаваме нещо за най-добрата оферирана цена, разбира се. Свенги Голд. Благодаря за интересния обмен на мнения. Първо, благодаря ви за ясните ви е, бележки относно позицията на, на парламента и е, на съвета по отношение банковия пакет, която е, когато става дума за е, е, субординация и е, клаузите за постепенно изтичане на, е, на е, срока на договор. Е, но а, е, контролиране на банковия риск е, е, е нещо важно. Независимо от резултата на триалозите, все още ще е, ви, ни остане голям марш за маневриране. Въпросът е, ще вземете ли твърда позиция и ще изискате ли от големите, по-големите банки да гарантират да имат достатъчно е, гаранции срещу необслужвани е, заеми е, и е, е, достатъчно минимални изисквания. Е, в е, е определене на приоритетите си отчитате ли е, аспекти като изпълнение пиране на пари и така нататък. И когато готвите е, е преструктурирането, отчитате ли същото? Значи Еврогрупата и ЕЦБ е относно евро, е, една е, рамка за ликвидност при, при преструктуриране, подобно на британското, участвате ли в такива дискусии и бихте ли ни казали какви са вариантите и какво мислите по въпроса, особено по модалностите, на една гаранция от общия, обща гаранция от публичен сектор в, в такъв случай, да се осигури е, с цел ликвидност. На първи въпрос, твърда позиция ли сме взели? Да. От самото начало сме казвали, че МИД са важно средство за нас и е, ни трябват и е, солидни такива изисквания и в качествено и количествено отношение така че успяхме да е, накараме по този начин да отидат напред да, да, е, някои банки. Е, така че да, разбира се, всичко това се движи в е, законовата рамка. За изпиране на пари, е, когато погледнем е, е, помислим за риска пред някаква банка. Това е банка, която обикновено има е, проблем с ликвидността, но не можем да пренебрегнем и случаи на банки с много добра капитализация, добри, е, добра, така, печеливши банки, но банки с бизнес модел, който не бих казала, че податлив на, но е, е, съществува риск да бъде поставен по въпрос, след което банката да се срине е, бързо и без предизвестие. Това е преди всичко въпрос за надзор над работещите, печелившите предприятия за да е, е, има гаранция, че е, не се крие някакъв е, пълзящ е, проблем е, или въпрос. Второто, за рамката за ликвидност на Европейския стабилизационен механизъм, Централната банка работи в това отношение много, обсъждат въпроса, но според мен те малко изостават не е проведен до сега е официален дебат за тази е, рамка за ликвидност. Много подготвителна работа е в е, ход. За нас е ясно, че ако говорим за финансиране при преструктуриране, това се отнася за това, което казахме преди за гаранциите, за всичко това трябва да се впише в е, решението за оздравяване, какви са условията, когато е, издавате такова е, решение за преструктуриране, каква е гаранцията, че финансирането ще е готово още от понеделник. Винаги се шегувам малко грубовато. Не трябва да си губим почивката, уикенда, ако не знаем как ще дойдат парите в понеделник. Това е само началото на дебата, но той е много важен. Благодаря ви. Сега ще се изкажа на португалски. А, добре дошла, госпожо Кълних. бих желал да ви задам три въпроса. Така наречените МИПС, минимални изисквания. Многократно сме обсъждали този въпрос що се отнася до рекапитализацията и собствения капитал и нивата на минималните изисквания и кой е, взима преценката и разсъж... е, решението за прилагането именно на тези минимални изисквания. Това е много важен въпрос, разбира се. Ако можем малко на този въпрос да се спрете. Вторият въпрос е свързан с структурата на системата на банките. В момента, например, се очаква една много голяма сделка между Societe General и Unicredit. Една френска, една италианска банка. А, как а, гледа всъщност, а, как гледате вие на концентрацията на банките? Всъщност все повече са банките, които са твърде големи, за да са лоши банки, да имат лоши кредити. И трето, не разбираме, и не само ние, а, а и гражданите, европейските граждани, защо се дава толкова много пари за спасяване на големите банки, защо не се търсят други възможности. Например, университетите могат да помогнат. Не смятате ли, че са възможни и други решения, за да се гарантират определени услуги? Благодаря за вашите въпроси. Сега по така наречените MIPS, MEM, MRL, аз не смятам, че това е въпрос по-скоро до нас, но е важно да има връзка между МИПС и стратегията за преструктуриране. Ако се вземе решение за а, вътрешна рекапитализация, то разбира се, тази рекапитализация трябва да се извърши до определено ниво, и да се даде съгласието за това. Затова капиталовите изисквания трябва да бъдат прияти. И се налага всъщност да, да бъдат а, прияти такива капиталови изисквания, така както се прави и в други а, юрисдикции. Сега има и други стратегии, като например продажба на а, бизнеса и така нататък, или замразяване за определен срок. Сега, по въпроса ви за е, банковата концентрация, да, въпросът е много актуален. Да, тук не става въпрос за слухове, всички сме наясно за, с това. Виждаме, че броя на банките всъщност намалява. Без значение дали това ще го наречете концентриране или или всъщност имаме свръхпредлагане. Може би. Това не са всъщност надзорните органи, които насърчават концентрирането. Всъщност пазарът се движи. Той е жив организъм. Но, както вие казахте, всъщност това е слух, така че нека да не разчитаме на слухове. Да, по третия ви въпрос. Още преди 30 години тази тема се обсъждаше. И а, въпросът е всъщност а, да се разгледат конкретни случаи. Без значение дали е Банко Популар или някой друг случай. Някой. Тоест, когато една банка се нуждаят от подкрепа, то това трябва да бъдат експерти. Много експерти, които да работят да имат опит от различни юрисдикции. Да речем, може да става въпрос за три страни А, Б и В. А, така че е важно, действително, наистина да се разговаря с академичните среди. Но искам също така да кажа, че тук не става въпрос само за големите четири, тъй като а, искам да ви уверя, че има независими а, фирми, които си сътрудничат, а, има мрежи от специалисти и така нататък. Но нямам конкретно решение, честно казано. Благодаря ви. Марко Вали има думата. Да, благодаря. Господин председател, позволете ми три въпроса да задам към госпожа Кюних. Първият въпрос е свързан с общите гаранции. Говори се за 60 милиарда. Разбира се, 60 милиарда може би няма да са достатъчни, за да се преодолее криза в системата. Така че този фонд, един фонд за преструктуриране, смятате ли, че ако той получи тези средства, това ще е наистина е, достатъчна е, сума или изобщо с какви средства трябва да е, предостави Европейския съвет, съюз на този фонд, наистина, за да има смисъл от неговото създаване. Намаляването на рисковете е вторият ми въпрос. Съществуват такива планове за двустепени и тристепени ценни книжа. Например, в Германия и във Франция съществуват такива. Ние сме изготвили такова проучване. Подобни продукти са много концентрирани в Германия и във Франция. В понеделник, драги, нарече тези продукти токсични продукти. Та, да ако ние предложим обща гаранция, това няма ли да е опасност и тези токсични продукти да се превърнат в проблем за цялата система? Третият ми въпрос е свързан с а, така наречената дефиниция за минималните изисквания за МИПС. А, все пак банките са много различни. Те следват различни търговски модели, банки с различни цели има разлика между националните банки, между държавите членки, има малки банки, по-големи банки и така нататък. някои от тези банки имат трудности именно да, за достъп до по-големите капитали и трудно гарантира собствения си капитал. Как може да обясните това? Благодаря. Сега, за този бекстоп или предпазен механизъм, бих желала още веднъж да поясня. Сега, аз не знам колко ще бъде нали, този фонд, 50-60 милиарда и така нататък. Идеята на този един фонд за преструктуриране е всъщност да предоставя капитал. Като имаме предвид, че светът сега е по-различен от света през 2008 година, т.е. банките са наясно, че трябва да увеличават своя капитал да гарантират своите МИПС. Така че банките вече и са въвели някои предпазни клаузи, гаранции. Така че именно с оглед на това, този фонд би следвало да е достатъчна гаранция. И ако вие, например, може да използвате този фонд също така за ликвидност. Например, дори голяма национална банка в един момент може да се е, нуждае от малко повече пари в е, ликви, е, ликвидни средства. Така че, но аз предлагам за ликвидността да се предложи друго решение, да се предвиди друго решение, е, както се казва, е, като последен изход. Аз разбира се, в момента е, не мога да ви кажа някакви точни цифри за е, средствата във фонда. По втория ви въпрос, т.е. този въпрос беше повдигнат и на други заседания. Действително, намаляването на риск, рисковете води, разбира се, и до ликвидни активи. И една от задачите на надзорните органи е именно е това. В ЕЦБ ги наричат така наречените ТРИМ, това са вътрешни модели. И разбира се, те целят тази посока. А, така че ако вие се натъкнете някакъв проблем, ако имате такъв портфел, как да разрешите проблема. Както казах, тази тема ни съпровожда от известно време и трябва наистина да се намери някакво решение. Как определяме тези МИПС? Вие споменахте и средно големите банки. За, по... за по-големия брой банки преструктурирането няма да е решение, а просто ще бъде нормална национална процедура по несъстоятелност. Тоест, те наистина трябва да докажат тези, тази пригодност. Тогава, разбира се, няма да има смисъл от а, МИПС. Те могат да бъдат рекапитализирани и включени в процедурата по несъстоятелност. Но за другите банки, останалите, те могат да бъдат разгледани в групи. Вие трябва да рекапитализирате. Събира се определена сума, която се начислява към активите 12,5 до 13% капиталови изисквания. И ние мислиме различни идеи, именно, как да а, разглеждаме тези трансферни стратегии. Както господин Тримоза да отговоря на вашия въпрос, винаги е, има известен риск. Стратегията за преструк... преструктуриране. Сега, а, аз ще искам да ви я продам, а вие трябва да сте готови да я купите. Както казах, има въпроси, по които още работим. Има банки, които действително а, имат свои депозити и имат други проблеми, които са като на останалите големи международни банки. Благодаря ви. Барбара Капел има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Кьониш, вашият годишен доклад така <laughs> хубаво се чете. Вие всъщност е, така онагледихте вашата теория с Банко Популар и показахте всъщност по какъв начин е гарантирана финансовата стабилност на банката. И това показва всъщност колко добре работи именно Европейския съвет за системния риск. Разбира се, така, и поражат се у нас някои въпроси, като например второстепените МИПС, както и качеството на тези МИПС и механизмите за тяхното прилагане. Вие многократно отбелязахте, че самите банки, разбира се, трябва да предвидят свои предпазни клаузи, собствени. И ако правилно ви разбрах, вие смятате, че някъде ще бъдат в фонда предвидени а, 60-70 милиарда, които ще бъдат събрани от различни банки. Без значение дали откъде ще дойдат тези пари, от кои бюджетни линии, дали ще дойдат от механизма за стабилност или от друго място. Както казах, няма значение дали ще бъдат 60 или 70 милиарда. Въпросът е обаче, със сигурност вие разполагате с все пак някакви анализи, някакви изчисления. Ако може малко така да ни предоставите малко по-ясна информация. Да, благодаря ви. I apologize for starting in German. Uh, the, thank you for your... започнах на немски, но преминавам на английски сега. Да, много благодаря. Всъщност, добрите думи за доклада, но аз искам да ви кажа, че не съм го написала сама с моя екип. Така че аз съм много благодарна за колегите, които ми помагаха. Така, за тези така наречени МИПС, да, действително, ние работим за това супординиране или а, така иерархия, а, които ще, критерии, които ще предлагам, прилагаме при, в доклада в 2018 година. Между впрочем, ние изгодваме е дефиниции също така за а, както за единични банки, така и за а, групи банки а, защото до сега, между прочим, ние не сме включили групите банки. Така че ние ще работим е, върху нова идея за изготвянето на специфични МИПС за различните е, видове е, банкови субекти. Така че ние не можем нали, сляпо да игнорираме реалността. Сега, единия фонд за преструктуриране. Искам два аргумента да споменам. Сега, няма някакви ня... супер сложни а, изчисления. А, ние видяхме какво се нуждаем през последната финансова криза за големите банки, например, имайки предвид 8, 8% и така нататък. Так, но о, освен това, което казахте, беше много реалистично. Тоест, трябва да се върнат тези пари. Трябва да се изплатят. С други думи, ако ние вземем пари от, без значение дали от механизма за стабилност или от фонда за преструктуриране, т.е. тези пари трябва да бъдат изплатени в средносрочен план. Без значение дали за 3 или за 5 години, ама не до безкрайност ще ги връщаме. И трябва да гарантираме именно тези лостове в банковия сектор. И то до такава сума, която да е наистина да е реалистична за а, изплащане. Тоест, като вземете пари, колко ще можете след това да съберете, за да ги изплатите, а не просто да изпаднете да, в задъна на улица. Именно поради тази причина аз казах, че този предпазен механизъм, този бекстоп не може да е вечен, безкраен. Благодаря ви. Сандели има думата. Президент. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, благодаря, че вие редовно идвате да ни информирате. Имам два въпроса. Първият е свързан с плана за преструктуриране. Вие казахте, че е необходимо този план да стане още по-оперативен в банките. Мисля, че това е тежка задача, защото трябва да се направи анализ, да се подберат подходящите инструменти за преструктуриране и освен това трябва да се предприемат ефективни вътрешни мерки. Какво можете да ни кажете в допълнение за различните пречки, на които се натъквате по-настоящен в тази област? Какви са трудностите пред вас? Вторият ми въпрос, госпожо председател, е свързан с споразуменията за сътрудничество споразумения за сътрудничество между ЕСП и различни системи за гаранции от САЩ и Канада. Бихте ли ни казали нещо повече за съдържанието на тези споразумения? И дали предвиждате споразумения и с други такива юрисдикции? Нямаме ли е, всъщност нарушение, след като на европейско ниво нямаме такава система е, за гарантиране. Let me start with obstacles to resolution. And as I said, we... Да, действително, че има и препятствия пред е, преструктурирането. Аз съм в моята индивидуална комуникация с банките, разбира, съм посочвала такива. Сега, нека да започна първо с а, наличността на данните. Ние молим банките един, един път годишно да ни а, изпращат една ясна таблица с техните пасиви, разбивка на техните пасиви. И а, ние виждаме дали действително разполагат с тези данни, т.е. това да е налично при тях, за да могат да си направят сметка, ако дойде такъв момент, дали ще могат да преминат към преструктуриране. Сега, инфраструктурата на финансовия пазар, клиринговите къщи. Можем ли да бъдем сигурни, че банките могат да ги оценяват, да им предоставят при, е, при, при, преструктуриране и така нататък? Доста, много са а, така, вътрешните ни а, въпроси и проблеми. А пък за по-големите сложни банки, вече малко ситуацията е по-различна. Има различни оперативни модели, които напълно а, не се съобразяват с правните субекти. Обаче, когато имаме криза, когато имаме проблем, прав, правният субект не може да бъде игнориран. Тогава, всъщност, в определени правни структури може да се запазят определени ски дейности, услуги и така нататък. Но много са, както казах, тези вътрешни въпроси, но ние ги разглеждаме. Сега, по въпроса за споразуменията за сътрудничество. С FTIC имаме много добро такова споразумение и с е, Федералния съвет е, по бюджета в Штатите също така работим и работим за изготвянето на допълнителни споразумения. Сега, те, разбира се, са един вид неправно обвързващи стандарти по отношение на международните споразумения, това трябва да се има предвид, обаче ние се нуждаем от тези споразумения за целите, например, на обмен на информация, когато говорим за големи банки, а, които, да речем, са активни в определени или в много, няколко юрисдикции, то за целта е необходимо да се обменя информация. Сега, ако навлезем в подробности, винаги трябва да обръщаме внимание към една клауза. Когато стане въпрос за лични данни, това да разбира се нещо, което не се нуждаете в ежедневната работа, но ако трябва, това разбира се, трябва да сте в съответствие с европейските а, разпоредби и така нататък. А, така че е важно наистина да сме наясно как обменяме информацията и всъщност това е една от целите на тези споразумения за сътрудничество. Системата е, е общо взето сходна. Ние разширяваме списъка с тези споразумения, ако не греша. Аз не отдавна всъщност съм подписала такива споразумения с някои европейски страни, които не са членове обаче на Европейския съюз, както и с азиатски страни. Така че е, ние сме в малко по-различна ситуация от ЕЦБ. И ако не греша, те всъщност могат да сключат споразумения само с тези държави, с които са на лице национални споразумения с органите за преструктуриране. Благодаря. Благодаря. Много се радвам, че сте тук. Много се радвам, че е представен е СП. Имам два въпроса. Единият е малко по-общ за стратегическите съображения при планирането на преструктуриране. Със сигурност тук има нужда от баланс. От една страна трябва да има съдействие, разбиране на всеки един етап. От друга страна, необходимо е и да има доста голяма категоричност, за да бъдат защитени да данакоплаците и да можем да минем и през периодите, когато няма да имаме такива хубави перспективи. Аз оставам с впечатлението, може би погрешно, че ударението върху категоричността а, при вашите функции го има в по-голяма степен в САЩ. Споделяте ли това мое мнение и ако да, то защо при този труден баланс е, вие предпочитате да има по-малко категоричност във вашата работа? На второ място със сигурност NCWO са важни за Банко Популар – При преструктурирането вие се опитвате да направите така, че системните ефекти при NCWO да бъдат поети. Какво можем ние да научим от позицията на парламента относно NCWO при контрагентите. Отговор аз не съм сигурна дали нашите колеги в САЩ са по-твърди от нас, но при тях системата е по-различна, защото те първо проверяват дали банката подлежи на преструктуриране чрез процедура за неплатежоспособност и след това пазят голяма част от информацията за себе си. Същевременно американските колеги знаят моят принцип – при JP Morgan и други големи участници се смята, че може да се приложи само процедурата за неплатежоспособност. Аз самата не съм убедена в това. Принципно има сътрудничество между американските органи, Банка в Ингланд в Обединеното кралство и между нас. Не оставам с чувството, че ние сме различни. Всъщност нашият пазар може би е много по-разнообразен. Погледнете Банка в Ингланд или Американската система. При тях има ударение върху горния слой банки и известна хомогенност – защото в САЩ те са обхванати от е, системата ЕДИС за застраховане на депозитите, но когато планираме преструктурирането, трябва да кажа, че би било почти невъзможно да се предостави доказателство, че преструктуриране е невъзможно. Затова и нашият аргумент за планирането е свързан в много по-голяма степен с това, дали разглеждаме обичайните логични критерия, не само най-добрите изгледи, и възоснова на това можем да кажем, че банката подлежи на преструктуриране. При различни варианти се питаме дали първо има достатъчно капитал за рекапитализация на банката защото всеки бизнес инструмент изисква купувач. Така че аз със сигурност отново ще разгледам този въпрос и в доклада за централните контрагенти и резолюцията за възстановяване. Благодаря. Отмар Карас. Благодаря, госпожо Кьоних и добре дошла тук сред нас. Аз винаги така се чувствам много спокоен, когато а, слушам вашите наистина толкова професионални а, м, отговори. М- вие приветствате новите разпоредби, а, свързани с а, а, правото на по несъстоятелност. И комисията всъщност предлага а, преглед на регламента за банковото оздравяване. И до края на тази година. Аз мисля, че едно такова преразглеждане е важно не само за банките за несъстоятелност, но и за държавите. Вие казахте, че работите върху меморандума за разбирателство между борд, съвета за системен риск и ЕЦБ. Казахте, че работите върху едно качество по-добро, по-добър обмен на информация. Как вървят преговорите относно промените в този меморандум за разбирателства и кога възнамеряват? Смятате, че те ще приключат? Благодаря ви. Sorry, again. Uh, to answer in English. It's all... Нека ви отговоря на английски. Малко е трудно да слушаш въпроси на родния си език и после да започнеш да отговаряш на друг. Трябва ясно да се каже, че ние имаме неотложна нужда от хармонизация и също така най-добри практики при процедури по неплатежоспособност за банките, но също така трябва да кажа, че е необходимо да сме реалисти. Това не бива да възпира държавите членки в техните действия, ако смятат, че е необходим примерно закон за неплатежоспособност или някакви вътрешни процедури. Като говорим за режимите за неплатежоспособност в различните страни, то трябва да кажа, че за мен тази тема е много интересна – но аз бих се радвала, ако 2018 година ние стигнем поне до решение за неплатежоспособността при финансовите институциите. Имам собствени възгледи по този въпрос. Обмен на информация между ЕЦБ и нашия съвет. Ние всъщност публикувахме преработен документ на меморандума за разбирателство между двете страни. Съобразихме се с нещо, което показва, че се движим в правилната посока. Сега вече имаме автоматизиран обмен на информация. Не е необходимо да искаме информация, тя постъпва автоматично. Разбира се, ние пак изпращаме заявка, но не е нужно да изпращаме някакво дълго обяснение. Също така при надзорните данни се прави следното. Това са данни, които идват от ЕЦБ, но що се отнася до мониторинга ние трябва също да поискаме данните. До сега не сме имали проблем в това отношение, но това са пак индивидуални заявки. Същевременно аз бих казала, че е много важно да има реципрочност – за това при ЕЦБ ние ги каним да наблюдават нашите заседания постоянно, както и те понякога го правят. Това е хубаво като практика. Благодаря, Францулика. Благодаря ви, господин председател. Госпожо председател, много се радвам, че вече имаме този СП и би трябвало да се работи с банките така, че да няма голямо съществено отражение върху реалната економика. Това е важно и в рамките на Банковия съюз. Но все още трябва да се направи много, както това се предвижда и в пътната карта от юни 2016 година. Всъщност ви напомням, че трябва да се работи колкото се може по-бързо за европейската схема за застраховане на депозитите. Е, трябва да се оказва натиск по пътя към Банковия съюз. Госпожо председател, тази система за застраховане на депозитите или СЗД би трябвало е, да покрие всички свързани загуби. Би трябвало да се работи бързо чрез ССЗД. Това ще бъде много положително и за подкрепата на общия ни бюджет. Нещо, което е изключително важно и за доброто функциониране. От друга страна, трябва да подчертая, че е необходимо да имаме и този бакстоп или предпазен механизъм при фондовете за спасяване на банките. В крайна сметка, госпожо председател, банките знаят много добре какво трябва да направят, за да бъдат преструктурирани. Аз се радвам, че екипът за преструктуриране на банките работи вече в тази насока но ме ме интересува какво се предвижда като дейности за тясното сътрудничество в това отношение. Заповядайте. Ще се опитам да отговоря на въпроса. Мисля, че всички сме съгласни. Третият стълб на Банковия съюз все още липсва. Той те първа трябва да стане реалност – Както казах и в началото, обаче, за жалост 2017-18 година нямахме голям напредък, да се надяваме, че ще го имаме сега. Истинския бакстоп или предпазен механизъм, това сме го обсъждали надълго и на широко и бихме искали дискусията да приключи. Но в момента ние говорим за бакстоп за фонда за едино преструктуриране. Не говорим за предпазен механизъм, който да се прилага сега, а който да се прилага в края на етапа. И накрая, вие бяхте прав в това, което казахте. Наистина, банките трябва да знаят ясно какви стъпки се предприемат и добрите банкови управители го знаят. Ние работим в тясно сътрудничество с националните органи. Определяме графика също така. Мисля, че това е единствения начин за работа. Не може да се изпрати писмо на банката и да се каже, аз знам най-добре как да извърша вашето преструктуриране. Ето сега ще направите това, това и това. Извинявам се за суматохата в залата, казва председателя. Разбирам защо е тревогата. Сигурно колегата Малетич е много доволен, нашите английски колеги не е толкова. Един въпрос свързан с Брекзит. Знам, че има несигурност по този въпрос. Както знаете, има пасиви, които съгласно британското законодателство не могат да се броят към минималните изисквания при допустимите пасиви. Има много институции, включително банките и в моята страна Ирландия, които имат доста пасиви и работят по британско законодателство. От гледна точка на ЕСП ме интересува дали разглеждате и този проблем. Можем ли да очакваме някаква сигурност и то възможно най-скоро, защото банките ще продължат да се съобразяват с британското законодателство и след Брекзит и да дават достъп до пазара как да сме сигурни, че ще има допустимост, както и рекапитализация чрез вътрешни средства, съгласно британското законодателство. Аз мисля, че трябва да има преходен период, разбира се. Въпросът е много важен. И може би най-важният във връзка с Брекзит – ние започнахме диалог с банките, за да видим какво е всъщност положението по британското законодателство, дали имаме съществен проблем Тук трябва да намерим правно решение чрез клауза за запазване на придобитите права, но също така и отчитане на решенията за преструктуриране. Ако това не се направи и ако предположим, че ще има твърд Брекзит, то тогава е ясно, че от деня в който този Брекзит се реализира, съответните емисии няма да могат да бъдат разглеждани като МИПС. Има, разбира се, възможности за ново емитиране. Ние сме разговаряли за това с банките. Но ако няма правна сигурност, трябва да се помисли за съответната договорна клауза. Това, което е трудно да се определи е какво да се направи с наличния капитал. Ние казваме, че в момента, разбира се, наблюдаваме, уведомяваме банките, защото някои от по-малките може дори да не са наясно с този проблем. И разглеждаме колко време остава до падежа и какво да се направи с емисията, но да се надяваме, че ще има преходен период и добри решения от правна гледна точка. Тук очаквам да се включат и депутатите. Благодаря. Последен въпрос и коментар. Това, което вие казахте за условността при преструктурирането и как тя е различна от условността при рекапитализацията е нещо много важно. При вас въжи правилото за 8% аз съм съгласен с вас. Освен това е много важно да имаме този бекстоп или предпазен механизъм, да имаме и екс-анте условността. Като вие трябва да правите оценката, а не други органи, защото тогава става много сложно. Но вие Споменахте и нещо друго, което е интересно, а именно, че ние трябва да помислим и за финансирането на преструктурирането, но също така и финансиране, така че да се избегне необходимостта от преструктуриране. Това ми се струва не по-малко важно. Тук имам предвид и член 32 за финансирането. Доколко можем да избегнем по-големия проблем, като финансираме правилно. Сега е, ще повторя пак за предпазния механизъм финансиране на преструктурирането си остава сериозна тема, по която дискусията едва започва. Аз съм доволна от това, че ЕЦБ започва да мисли за един фонд за финансиране на преструктурирането, но съм съгласна с вас, че трябва да се помисли за това в два аспекта. Пред, предварителен, преди е, преструктурирането и по време на е, защото трябва много да внимаваме. Финансиране преди е, преструктурирането. Ако, продължаваш да, ако продължаваме да финансираме, в крайна сметка, може преструктурирането или оздравяването да е по-сложно и по-скъпо, да излезе по-скъпо. Така че трябва да се помисли по този въпрос. В кой момент да се задейства е, да започне е, преструктурирането и е, да се вземе решение дали може да се спаси нещо с надеждата за частно решение, дали е, нещо е спасяемо въобще в. Защото огромен фонд за финансиране на една боледуваща банка, така да се каже. Съмнявам се, че това е решение. Да, много е сложен проблема. Въпросът е дали проблема с финансирането е, е, временен, дали е проблем на платежоспособност и така нататък. Но съм съгласен с вас, че съществуват тези две измерения. И пре, е, предварителното финансиране е сложно. Е, макар че разграничаваме двете категории, проблема е там. И заслужава да се помисли допълнително по този въпрос. Е, така, благодаря много за това интересно изслушване. Можем да спрем до тук. Желаем ви е, хубаво лято. Е, сега ще направим една кратка почивка от 2 минути преди гласуването.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 Мисля, че можем да започнем. Много важна снимка е това. Много важна снимка. So, um... Така, скъпи колеги, нека преминем към гласуване. Първо ще направим един тест с системата. Нека да направим теста. Може да гласувате. some colleagues to vote. Can everybody vote? So at least for the test. И са гласувани, нали? Поне за теста, моля ви. Моля ви, пригответе си картите за гласуване. Виждам, че двама колеги не са гласували още. Yeah, yeah, but it helps because we need to see the number of the groups. That's... Трябва да видим броя на членовете в отделните политически групи. Могат ли всички да гласуват? Всичко наред ли е? Така, край на теста. Okay, um, so we start with... Добре. Нека да започнем с uh, първото гласуване. Приключи нашата тристранна среща по uh, въпроси, свързани с конкуренцията. Андреас Шваб е докладчика. Ако желаете, може да кажете няколко думи, Андреас. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на вас и на другите колеги, които ме подпомагаха по време на градивните тристранни преговори и стрещи. Мисля, че постигнахме като цяло един балансиран, добър компромис, повече независимост на органите за защита на конкуренцията, те да бъдат обезпечени с повече ресурси, повече персонал. Но искам да привлека вниманието ви върху една среща, ами но времените мерки. Има дебат по тях. Как в контекста на е, дигиталната економика, всъщност, е, тази комисия може да работи по-бързо? Тоест, е, ние приехме всъщност комисията да излезе с декларация. И това може да ни удовлетвори. Беше трилог, разбира се, така че можехме да гласуваме в наша полза. Благодаря още веднъж. Да, благодаря на докладчика и поздравления! разбира се, първо към вас. Действително, резултатите могат само да ни удовлетворят. Текста на декларацията на комисията ще бъде прибавен. И... А сега, разбира се, няма да изчита този текст тук. Но аз също а, смятам, че резултатите са много добри. Така че, нека сега да гласуваме договорения текст в контекста на междуинституционалните преговори. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 44 за, 4 против. А, изчезнаха. Да изчакаме. Добре. Ще видим всъщност. Колко са а, въздържалите се? 44. Да, значи 4, 4 въздържали се са. Да, това са резултатите. Поздравления към докладчика. Сега преминаваме към общата система за ДДС и схемите за малки предприятия. Четвърто изменение. За, против, Така, ще направим проверка. Началваме гласуване. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 35 за. Против. Въздържали се. Не виждам. Проверка. Добре. По 35-то. Начало на гласуването. Vote is closed. Is rejected. Хвърля се. Favor. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 37-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение. Да проверим ли? Добре. 37 то Начало на гласуването.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 Край на гласуването. Приема се. Имаме ли? Against. Check. 44. Да проверим 44, ако обичате. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така. 46. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против. Да проверим 47. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против. Компромис А. Тук виждам минус. Проверете компромис А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 51 и 8. За, не е в моя списък за отхвърляне на обхванато. 52. За, против, въздърж... Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против. Да проверим 55. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 58, 58 59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 А, край на гласуването. Приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, против ли сте? Да проверим. 24 гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. С два гласа. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Тридесет. За. Против. Да проверим 30. Гласувайте. Край на гласуването. Е, равен резултат отпада. 31 за, против, въздържали се, приема се. Гласуване на предложението, по предложението на комисията, както е допълнено и поправено, е, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 за, 4, преди, 4 против, 4 въздържали се. Поздравление на докладчика. Приема се текста. Сега стигаме до проекто доклад е, отношение между 10 и 3 държави на Брайан Хейс във връзка с регулиране, надзори на финансовите услуги. А. Компромис А. За против приети. Б. За против въздържали се е, приет. С. Е, се приема. Изменение 60. За против против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първа началния текст е, се приема компромис Д, за, против, въздържали се, приема се, за, против, въздържали се, е, приема се, компромис Ф, за, против, въздържали се, приема се, изменение 78, за, против, въздържали се, приема се, компромис Г, за, против, въздържали се, приема се, компромис Х, за, против, въздържали се, приема се, Изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Компромис I за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Компромис К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 Q за, против, въздържали се, приема се. 162 е, за, против. Да проверим. Моля да проверим. Гласувайте. Отвърля се компромиса за, против, въздържали се, приема се. Извинение 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Изменение 194 за, против, да проверим, да проверим. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис е, В. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 200 съответните части. Устно изменение. 200 за, против, въздържали се, отхвърли се. 206 за, против, въздържали се, отхвърли се. 207 за, против, да проверим 207. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 208 за, против, НДП. Гласувате ли? Приема се. Компромис W. За, против, въздържали се. Приема се. 212 за за, против, въздържали се, отвърля се. Да проверим. Гласувайте. Значи сте за, защото видях минус всъщност. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. И изменение 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против. Да проверим 231. Гласувайте. първоначалния текст, е, в първоначалния текст, параграф 25. Е, за, против, въздържали се, приема се. Е, преамбилни точки от 1 до 8, съображение от 1 до 8, за, против, да проверим.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Z за против въздържали се приема се. Компромис АА за против въздържали се приема се. Изменение 10 за против въздържали се приема се. Компромис АД за против въздържали се приема се. Компромис АЦ за против въздържали се, приема се. Изменение 16 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис АД за против въздържали се, приема се. Изменение 23 за против въздържали Да проверим, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Край на гласуването. 26 срещу 24 отпада. F за против въздържали се приема се. Изменение 33 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 34 за против. Да проверим. Моля, гласуйте. 34. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение. Първоначалният текст, бил Г. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 38. За, против, въздържали се, приема се. Да гласуваме по поправения текст е, с поименно гласуване. Моля, по целия текст гласувайте. Край на гласуването. 46 за, 4 против, 2 въздържали се. Поздравление на докладчика. И така, приключихме. Приключихме с гласуването. Трябва да направим пак е, кратка пауза до 5.15, когато ще проведем обмен на мисли с председателя на Екофин и министър на финансите на Австрия Хартвик Легер. 35 минути почивка. Благодаря.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

Dear colleagues. Дами колеги, нека най-сърдечно да приветстваме австрийския финансов министр Хартви Хъгер. Както знаете, той е, е председател на съвета по економически и финансови въпроси за това полугодие. Благодаря за това, че откликнахте на нашата покана, за да представите приоритетите на австрийското председателство в областта на економическите въпроси. Да, вашите приоритети и вашата програма е много съобхватна и тя обхваща ключови елементи, които са в центъра на небата на Еврогрупата, на Европейския съвет, на съвета по Екофин, така че много се радвам наистина, че откликнахте на нашата покана. И разбира се, не само да представите вашите приоритети, а просто така е да засегнете някои въпроси, Както става, а, ние вече започваме а, тристранни преговори, трилози по различни важни теми, банковия пакет, например. Така че вашата задача е така, като председателство, доста сложна. Имайки предвид и а, не само а, законодателната дейност а, като количество, но разбира се за нас и качеството е много важно. Така че ние много така, с нетърпение очакваме вашето председателство, защото вие подхождате по един така доста отворен, професионален начин. Сега, когато, например, четем заключение на Европейския съвет, просто не ни удовлетворява такива формулировки, като например общия подход на съвета е много по-важен, отколкото подхода на парламента и така нататък. Ние се опитваме, разбира се, да балансираме а, нещата а, по време на трилозите, тъй като ние сме законодатели също, а, избрани от европейските граждани, така че ние всички сме равнопоставени. И ние за това благодарим, че вашето председателство наистина е така е доста отворено градивно подхожда към тези трудни преговори. Както казах, благодарим ви за този положителен подход и начин на работа. Както аз споменах вече, банковия пакет, е, капиталовите пазари, съюза, така, доста съществени законодателни проекти наистина са в тази област, така че наистина ви пожелаваме от сърце много успех. За това, че вие всъщност ще насочвате позицията на съвета в една обща посока, която вървим и ние. Ние сме градивно настроени, прагматични, за да постигнем положителни компромиси, защото Европа се нуждае от решения а, трябва да приключи работата и преговорите по доста досиета. А, банковия а, съюз, а, съюза за капиталовите пазари и така нататък и така нататък. Това са доста амбициозни задачи. Но аз гледам оптимистично относно нашето сътрудничество. Благодаря ви, господин Лъгер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест и радост да бъда днес тук, поканен в вашата комисия. Аз съм за първи път тук и като първи министр министър по време на австрийското председателство, за да ви представя информация, да проведем дебат и да отговоря на вашите въпроси. За трети път Австрия председателства съвета на Европейския съюз и ние вярваме, че ще успеем този път е, с общи усилия с вас да финализираме многобройни законодателни инициативи по време на тези 6 месеца на нашето председателство. И в самото начало бих искал, разбира се, да благодаря на българското председателство, което през първото полугодие на 2018 година приключи положително или постигна напредък по а, различни досиета, които са много важни за нас. През едните 6 месеца ние сме се спрели на 4 приоритета – когато става въпрос за економически и финансови въпроси. Както председателя е, вече спомена, ние разбира се ще положим усилия за финализиране на банковия съюз за да, и да постигнем сериозен напредък. Така че в тази връзка бихме желали също така и а, е, да работим а, е, за дълбочаване на съюза за капиталовите пазари. А, друг приоритет е задълбочаване на економическия и валутния съюз. Това има и предложение на комисията в тази връзка. Третата област, приоритетна за нас, това е всъщност да работим в посока ефективно и справедливо данъчно облагане в е, Европейския съюз. И е, на четвърто място, разбира се, бюджета бюджета за 2019 година, бюджета за Европейския съюз. Надяваме се в това полугодие, разбира се, да приключим преговорите по бюджета. Сега, преди да се спра на отделните въпроси, позволете ми съвсем накратко да ви представя актуалната економическа ситуация в Европа. В рамките на австрийското председателство, мисля, че можем да отбележим положителни аспекти в економическата ситуация в цяла Европа. Така е един солиден растеж и поглеждайки, разбира се, и към 2017 година, разбира се, виждаме, че растеж е достигнал доста високи стойности отделните държави членки, както и в еврозоната. Така че, с оглед на това, ние ще предложим мерки, да поддържаме това, тази стабилна ситуация, разбира се, и да гарантираме устойчиво развитие. През последните години с общи усилия ние успяхме да преодолеем тежките последствия от финансовата и економическа криза, с което вече се наблюдава положително развитие на пазара на труда и дефиците и задължеността на държавите също се е подобрила. Предпоставките вече са по-добри. Това е положителна ситуация. Така че във всички държави членки бяха предприяти реформи, именно за да се постигне тази стабилна ситуация и това положително развитие. По отношение на реформите, Бих искал а, да отбележа, че все още сме изправени пред доста предизвикателства. Все още в областта на публичните и частните задължения, всъщност, нещата не се развиват много добре. Въпреки положителното развитие на безработицата, въпреки е, това, е, в някои държави членки все пак младежката безработица е доста сериозен е, проблем. И по отношение на банките, банковия сектор, необслужваните кредити, например, все още е сериозна тема, по която трябва да работим. Същевременно не бива да забравяме, че растежа, който споменах, е, не е неограничен. И за целта се нуждаем, разбира се, не само ам, валутни политически мерки, но и други мерки, за да запазим устойчивия растеж в Европейския съюз. На международно ниво към момента наблюдаваме доста напрежение, проблеми, които а, чуваме в медиите, като търговска война и така нататък. Виждаме, че протекционизма навсякъде по света се увеличава. Това е предизвикателство и същевременно шанс за нас за да предприемем наистина мерки, да постигнем бърз технологически е, напредък и успех. И на европейско ниво, разбира се, да преодолеем демографския е, проблем и е, да намерим добро решение, за да се възползваме именно от положителното економическо развитие към момента и действително да предприемем реформи, които наистина да бъдат от полза за всички нас, имайки МВФ, ще цитирам, когато слънцето грее, тогава е настъпил момента, за да поправим покрива на къщата. И това въжи, разбира се, и за нас на европейско ниво. Сега ще се спра накратко на темите, които са приоритетни за нас. Както казах, Банковия съюз е, може би, така най-важната тема, <clears throat> която ще привлече нашата работа и нашето внимание. Разбира се, че ще направим всичко възможно за намаляване на рисковете. Това е специална програма, която ще бъде подкрепена, разбира се, от разпределяне на риска, споделяне на риска разбира се, ние следваме пътната карта от 2016 година, където са описани съответни постъпателни мерки. И така че, разбира се, Европейския съвет също е приел заключение, откакто казах, споменах пътната карта, както разбира се, препоръките за Европейската схема за гарантиране на депозитите и е, също така не на последно място, както казах, е, при приемането на мерки за намаляване на риска. Радва ни факта, че вече са започнали трилозите с Европейския е, парламент по банковия пакет, където именно се обсъждат и мерките за намаляване на риска и тези мерки са приоритет не само за съвета, но и за парламента. И се надявам с общи усилия, още преди край на годината този пакет да бъде прият. Друг приоритет в тази област за нас, разбира се, това е и разбира се намаляване на необслужванията, на лошите кредити – и, разбира се, недопускането на а, нови такива. А, има такива вече законодателни предложения, които ще бъдат приоритет за нас. Ще положим всички усилия в допълнение на това да се въведе един общ предпазен механизъм, така наречения бекстоп за единия фонд за преструктуриране – Надяваме се ние всички да подкрепим тази идея през юни на среща на връха на еврозоната. Беше обсъден този механизъм а, и той следва да бъде подпомогна да получи средства от Европейския механизъм за стабилност, така че това вече беше обсъждано. С председателя на Еврогрупата, разбира се, евро, на еврозоната ние ще обсъдим а този механизъм и съвместно с вас се надяваме наистина да постигнем а, успех и преговорите да бъдат финализирани. Сега, що се отнася като последен приоритет за Банковия съюз, бих искал да отбележа колко високи са разходите и таксите за трансграничните финансове стрелки и бихме желали да се постигне компромис по това досие с парламента. Надяваме се това да стане по време на нашето председателство. Съюза на капиталовите пазари. Много важен аспект за нас. И по този начин се надяваме да се задълбочи европейското сътрудничество в областта на капиталовите пазари. За целта са предложени различни инструменти, разнообразни финансови източници и разбира се, се надяваме да се подобри достъпа, улесни достъпа на МПС именно до такива нови източници. И що се отнася до регламента за европейската мар... пазарна инфраструктура, така наречения ЕМИР, надяваме се този регламент да бъде преразгледан в рамките на общата програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка. Тук става въпрос, разбира се, за деревати, за централните контрагенти. Надяваме се и а, в тази област да се постигнат по-добри условия и те да бъдат приемат. А, що се отнася до така наречените ПЕП продукти, за общо европейски продукти, за лично пенсионно осигуряване. Те също са приоритет за нас и а, ние бихме желали да насърчим по един здравословен начин конкуренцията а, в Европейския съюз, а, защото това са един вид а, дългосрочни инвестиции и разбира се, ние ще положим всички усилия съвместно с ВАНС да се постигне качествено прилагане на така наречените ПЕП, продукти за лично пенсионно осигуряване. Сега, що се отнася до трансграничната търговия и а, а, както и на инвестиционни фондове, ние смятаме, че към момента не са изчерпани всички средства, така че възнамеряваме и а, в тази област да предприемем съответни стъпки и да се работи. Що се отнася и да а, економическото и политическото управление и по-добрата съгласуваност, а, Мога да кажа, че а, има предложения, които са по тази тема и ние ще работим по тях. Но е много важно, разбира се, да насочим внимание върху стабилност и конвергенция, сближаване в отделните държави членки. Така че за нас е много важен пакта за стабилност и растеж наистина да се запази, да бъде гарантиран. И в тази връзка, разбира се, препоръките Европейския семестър, разбира се, да бъдат по един ефективен начин приложени във всички държави членки, следвайки препоръките конкретни за тях. През 2019 година, разбира се, ще започне нови европейски семестър, така че ние ще го подготвим. Годишния доклад за растежа съответно ще бъде анализиран по време на нашето председателство и съответно ще приемем препоръки за еврозоната. И разбира се, ще подкрепим всички предложения, които ще подпомогнат реформите на държавите членки тази област. И имам предвид конкретно предложението, което вече законодателно предложение има предвид, което чийто трилог започна днес. Имам предвид програмата за техническо подпомагане на реформи, чийто бюджет беше увеличен. Към момента има временно договаряне, поне информацията, която получих от днешния трилог, беше такава. И, и разбира се, ще положим усилия да финализираме тази тема. Освен това, Ще работим по предложението на комисията за подмагане на структурни реформи. Що се отнася до институционалното, административно и структурно сътрудничество, ние подкрепяме това досие и се надяваме да постигнем напредък. В областта на данъчното облагане. Както казах, ние се стремим към повече справедливост и повече ефективност на европейско ниво. За нас е важно данъчните системи да са прозрачни навсякъде и това да бъде отразено в бюджетите на всяка една държава членка, да се гарантира тази прозрачност. Ще предложим мерки за това, за да се намали вредоносната конкуренция между държавите членки, които водят именно до укриване на данъци, злоупотреби, данъчни злоупотреби и така нататък. Разбира се, тази тема а, трябва да бъде разглеждана и в един глобален текст, а, както и в контекста на новите технологии, а, което означава, че всъщност нашите данъчни уредби могат да бъдат модернизирани. Друг важен приоритет в а, тази област по време на нашето председателство ще бъде, разбира се, темата на а, облагане, на данъчно облагане на цифровата економика. Комисията излезе с законодателно предложение в края на март тази година. Така че ние смятаме, че цифровите услуги а, са много важен елемент и съответно а, те трябва да бъдат обвързани с дискусиите а, на ниво ОИСР. Така че ние, тук става въпрос за данъчно облагане, на такива приходи, които наистина са от този тип услуги, които са важни за съвременното общество. Миналата следващата седмица ще бъде организирана конференция в Виена по тази ам, тема, по това законодателно предложение. Това е първа стъпка, именно част от нашата работа. Съвета към момента все още няма окончателна позиция по това досие, но в началото на неформалния Екофин съвет ние също ще обсъдим темата за данъчно облагане на цифровата економика. Разбира се, друг важен приоритет това е ДДС, ДДС за МПС и а, се надяваме мерките, които се предлагат да бъдат а, наистина доведат до успешна борба с данъчните измами. А, друг важен момент това е, разбира се, общата консолидирана данъчна основа. основа това е важна тема за да се постигне напредък. също така темата за корпоративната консолидирана данъчна основа е свързана с общата консолидирана данъчна основа, защото за нас е важна уредба на европейско ниво по тези две теми съществува, разбира се, списък с онези юрисдикции, унези страни, които не си сътрудничат по тези данъчно-правни въпроси. Ние възнамеряваме да запазим този списък и за напред. Това е добра основа за нашата борба срещу данъчните злоупотреби, укриването на данъци. И ние наблюдаваме едно положително отражение на този списък, в който са включени страни от цял свят. Има и други страни, които, между впрочем, преминават към изготвянето на подобен списък. И това е един инструмент, с който възнамеряваме активно да работим и за напред и на глобално ниво. Що се отнася до европейския бюджет за 2019 година, ние, разбира се, Разбира се, първо планираме изчерпване на бюджета за 2018 година. Надяваме се да бъдат заделени адекватни средства за а, ясно определените приоритети и се надяваме преговорите по бюджета 2019 година да следват насоките, приети на Екофин съвета през февруари 2018 година. И по този начин да имаме успешни преговори. Утре, например, ще започне първата тристранна среща. Разбира се, съвета ще представи своята позиция за бюджета по 2019 година и се надяваме парламента също да представи своята позиция и това да бъде общата основа за преговори, която ще продължи, преговори, които ще продължат през септември. А, ние сме доволни, че по време на австрийското председателство ще разгледаме много важни теми. Теми, които, разбира се, е, също така не са леки, имайки предвид различни събития, като Брексит, например – А и да не забравяме също така и, че е, следващата година предстоят и европейските парламентарни избори, така че ще направим всичко възможно, за да финализираме максимален брой законодателни а, е, досиета. И разбира се, а, е, очаквам а, една отлична работа, съвместна между вас и нас. Благодаря за вниманието. Thank you very much for your благодаря. Благодаря за толкова изчерпателното представене. Сега ще дам думата на колегите от Маркарас. Господин министр, скъпи колеги, първо добре е, дошъл господин министр. Благодаря за е, презентацията, която направихте. Да ръководителя на първата група, всъщност е, цял след обед е, беше при нас. Е, Андрея Шваб, работихме по тази тема. Ние споделяме приоритетите на австрийското правителство и особено приветствам вашата решимост да се приключи с изграждането на банковия, банковия съюз. Вие е, наистина трябва да си свършим работата както трябва в това отношение. Второ, е, економическия и паричен съюз и валутен съюз е, все още си оставаме, е, е, еврото остава единствената валута в света, която, е, в света, която няма обща економическа политика и бюджетна политика. Това е нещо, трябва, трябва нещо да се направи по този въпрос. Как си го представя председателството, австрийското председателство това? И какви отговори трябва да намерим на финансовата криза? в корпоративното право, дали трябва да търсим, да регламентираме фискалния пакт, фискален договор в европейското законодателство или да създадем една защитна мрежа срещу кризи как стои въпроса и с сред, собствените средства, с цифровия данък и как това се съотнася към и как може да се използва това от страни извън Европейския съюз. Цялостният данъчен пакет има група в света, в света която се занимава с а, тези въпроси, не само с избягване и а, неплащане а, на данъци, но а, би трябвало да продължим разговори с тях по въпросите на данъчното облагане и избягване на а, и борба с а, неплащане на, на данъци. 9% от конкретните препоръки за държавите членки все още не са изпълнени. Какви числата, които се, е, се е, цитират тук, отговарят ли на, на действителността и какво трябва да се направи, за да се прилагат тези конкретни препоръки за 27-те държави членки на практика? Много благодаря за тези първи въпроси. Бих искал да допълня към темата Банков съюз следното. А, ние проведохме дискусия на съвет Екофин и самия съвет разбираше, излезе с предложение да се спазват тези постъпателни мерки а, в рамките на втори и трети стълб – аз вече всъщност споменах именно пътната карта от 2016 година и в рамките на съвета, разбира се, знаем, че идеите са различни за това как да се споделя, споделя риска или как да се намали риска. Въпреки това, съвместно с комисията, а, ние обсъдихме альтернативно предложение – като смятаме, че с него, от негова помощ и на политическо ниво ще получим подкрепа, за да се реализира трети стълб и се надяваме, че Австрия ще постигне успех по време на тези 6 месеца и разбира се, се надяваме да постигнем консенсус по тези въпроси, поне на ниво съвет и поне по въпросите за а, намаляване на риска и разбира се, разчитаме на вашата подкрепа, провеждайки различни а, дискусии по тези въпроси. Относно економически и валутния съюз и предложението на комисията, което беше а, публикувано през декември миналата година. В това предложение се съдържат различни нови предложения. Ние сме определили някои приоритети, както казах, финализиране на банковия съюз. На второ място механизма за сигурност и включването на защитен механизъм, така наречения бекстоп, в рамките на фонда, единния фонд за преструктуриране и се надяваме а, това да бъде завършено в рамките на нашето председателство. На следващото място има, искам да спомена разширяване на инструментите за Европейския валутен фонд. А, за нас това е доста реалистична възможност, защото от Европейския фонд за а, стабилност, разбира се, могат да бъдат преразпределени тези средства. Разбира се, че е необходимо да се провеждат допълнително дискусии, може би и след нашето председателство. Има предвид темите за фискалния капацитет. Тук става въпрос за различни идеи, като например подхода за подпомагане на реформи. Позициите в съвета по темата са различни. Може би вие сте запознати с тях. Въпросът е доколко кои реформи да бъдат подпомогнати. Освен това, да не забравим предложението на Германия и Франция. Но разбира се, има още нерешени въпроси и това предложение. Не всички имат позиция по него. Сега, що се отнася до структурните реформи в рамките на полугодието, както вече казах, ние ще се опитаме да положим всички усилия, да приемем дефиниции, определения, както и допълнителни мерки. Сега аз, разбира се, не мога да потвърдя тези проценти, които вие назовахте за Австрия. Но нямам нищо против това да отговаря на реалността. Благодаря. Нашият превод ще приключи точно в 18.30. Нека бъдем много строги при спазване на времето си, защото в противен случай някои колеги няма да успеят да зададат въпросите си. Нека всички се придържат до въпроси от 2 минути, след това отговор от 3 минути и след първия кръг политически групи ще чуем останалите. Перванш Берез, благодаря. Вие споменахте Е, създаването на тази мрежа за сигурност, фонда за преструктуриране. Що се отнася до управлението на този фонд, то ние разговаряхме с председателя на ЕСП и тя отчете, че трябва да се вземе много бързо решение. Но в съвета, като че ли за сега, няма готовност да се премине към общностен механизъм и като че ли няма воля за този нов вид управление. Какво предвиждате вие, що се отнася до управлението на тази мрежа за сигурност? И кадровото рамковото решение, извинете. Вие говорихте за Междуевропейски форум. Ние предпочитаме да говорим за европейско стабилизиране. тези, които се занимават с паричната политика в Европа, всъщност са в Централната Европейска банка. След това, вие изброихте много неща и някъде в това изброяване стана дума и за данъчните обежища. Аз искам да ви попитам обаче доколко ефективно вие се заемате с искането на парламента да се докладва държава по държава. И какъв е вашият точен график по тази тема? Благодаря. В крайна сметка трябва да се разблокира нещо, което българското председателство не можа да направи. Ja, vielen Dank auch äh, благодаря за въпросите. Колкото до е, подхода на управление на Европейския механизъм за стабилизация, е, трябва да признаем, че в дискусиите в съвета някои държави членки ясно дадаха да се разбере, че предвид е, националните парламентарни е, решения и на някои държави членки е, се стига до блокаж и не може бързо да се мине към прилагане на този модел. Но разбира се, ние работим по този въпрос, работим за намиране на решение по въпроса с общия предпазен механизъм и е, този валутен фонд е, да се използват е, по предназначение да се използваме функционалността на тази обща, общ предпазен механизъм. Това подлежи на допълнителна дискусия и ние ще направим всичко по силите си да продължим е, тази дискусия, тази тема, дискусия по тази тема нататък. Колкото до принципа страна по страна, в това отношение ние имаме е, едно досие, което е, дава възможност да се е, работи по-нататък и да се води дискусия. Е, ще навлезем в двустранни дискусии в тази област с отделните държави членки и Австрийското председателство, мисля, има възможност да раздвижи нещата в съвета допълнително, но разбира се, не мога да ви обещая от сега до, каква, е, до къде ще стигнем в рамките на нашето председателство е, в това отношение. Благодаря, Каролин. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за вашето присъствие. Два кратки въпроса. Първо ме интересува каква е позицията на вашата, вашето председателство по досието за преструктуриране и възстановяване. Ясно е, че трябва да се работи бързо. Бих искала да знам за вас този въпрос също ли е неотложен и можем ли да стигнем до споразумение в рамките на вашето председателство? Също така виждам, че се интересувате от дигитализацията. Трябва да привлека вниманието ви към файла за централните контрагенти. АД искаше да се включи и киберсигурността към това предложение. Какво смятате вие? Киберсигурността ще бъде ли важна и за вас? Заповядайте. Ja, ich äh, beginne. Ще започна с втория ви въпрос, а именно данъчно облагане в цифровата економика. Тук е много широк е, диапазона. Споменахте два, е, две теми, където трябва по-стрикно и където и, и е, по-справедливо облагане е, би трябвало да се е, въведе и ако е възможно на глобално равнище. Услугите в цифровата област и, и тяхното облагане в момента се разглежда като междинен вариант, за да се стигне до облагане на печалбата на мястото, където е, се предлага услугата. Тук е, имаме и е, становища, които, е, позиции, които са във връзка и с криптирането, инкриптирането. искахме, искаме да има една а, е, така а, е, е, подредена, една добре структурирана регулаторна рамка в това отношение включително, което да помогне и в борбата с киберпрестъпността, която е тема, заслужаваща вниманието ни и в този контекст. Свидетели сме през последните седмици на случаи, е, които налагат е, е, да се работи в това отношение. Колкото до конкретните мерки, ще направим всичко възможно да придвижим напред капиталовия пазар и единия капиталов пазар – тук е, имаме добра основа предвид е, е, положението, рисковото положение и конкретно мерките за намаляване на риска. Мисля, че имаме добра база, върху която да стъпим, за да получим, да стигнем до добри резултати. Благодаря, Моли Скот Като. Благодаря ви. Забелязах, че вие не споменахте устойчивото финансиране като приоритет, макар че комисията със сигурност се отнесе с голям ентусиазъм към тази програма и се надявахме на постижение в рамките на този парламентарен мандат. Като зелени ние много се радваме на постигнатия напредък по този дневен ред. Аз съм била и докладчик в парламента. Няколко въпроса. Е, ще се ангажирате ли с този дневен ред? Ще го направите ли приоритет и подкрепяте ли идеята за въглеродни стрес-тестове за банките? Можем ли да разчитаме на вашата помощ, да сме сигурни, че ще има политическо споразумение по таксономията? Можем ли да разчитаме на вашата подкрепа? за регламента за разкриване на информация по опасностите за устойчивостта. Allgemein geantwortet auf diese Fragestellung. общо казано мога да отговоря последния начин. Все пак имаме една много добра активна основа за сътрудничество, за активно сътрудничество с други министерства в Австрия също така. Така че се радваме за това колко отговорно гледате на тези въпроси. които разбира се ще обсъдим също така с оглед на другите законодателни предложения за устойчиво финансови продукти устойчиво финансиране и така нататък. Мисля, че през май месец съвета Екофин а, разгледа една презентация по, а, във връзка с тези тенденции и а, ние смятаме, че можем да постигнем положителен а, напредък по време на нашето председателство по темата. Благодаря. Thank you. Димитрис Пападимулис. Димитрис Пападимулис. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър. Забелязах, че вие говорихте много конкретно по целите на австрийското председателство, които са във вашите правомощия. Говорителят на австрийското председателство в комитета на регионите обаче остави много различно впечатление. Тя изобщо не беше конкретна, затова ще задам конкретен въпрос. Вие имате специфична цел да се напредне по изграждането на банковия съюз чрез напредък по третия стълб. Вместо да се бавим в тази област, ние би трябвало да говорим за намаляването на риска и споделянето на риска. Те трябва да вървят ръка за ръка, не могат да се разглеждат отделно. На второ място, господин Сентино каза, че сега трябва да подкрепим Европейския механизъм за стабилност – и да го превърнем в европейски валутен фонд. По този начин е ясно, че механизма трябва да се отчита не само пред националните парламенти, но и пред нас. След това, като говорите за бюджет, вие трябва да кажете какви са вашите цели – е, вие имате позицията и на Австрия като държава членка. Предложението на комисията е доста великодушно. Европейския парламент е на диаметрално противоположна позиция. Ние смятаме, че предложението на комисията не е великодушно. Какво смятате вие за собствените ресурси? След това говорим непрекъснато за избягване и отклоняване на данъци. и Това означава да се краде от обществените активи. Как може да има тогава справедлива конкуренция между бизнеса? Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Ich merke, dass noch viel Energie. Благодаря за въпроса. Вие споменахте отново, отново темата за банковия съюз и третия стълб. Да, тук е, също като председателство ще се погрижим е, тази дискусия да се придвижи напред, е, но а, а, това е в интереси на съвета също така след 2016 да следва съответната е, тактика е, с е, търсейки е, максимално свеждане, е, е, съкрещаване на, на, на риска. Е, е, елементите по е, мерките по съкръщаване на, на риска, по е, лошите кредити, по всичко това имаме добра е, основа, е, както в обща дискусия, така и в обмена с парламента. И аз съм убеден, че и в тази област до края на годината ще излезем с конкретни резултати. Вече казах, че във второто е, 6 месече ще започнем дискусия в съвета и по третия стълб, е, политическия му аспект и е, от това ще зависи до голяма степен е, решаване на проблема с съкрещаване на риска. Е, проблема с е, механизма е, за стабилизиране, е, управлението му, е, държавите, които, е, при които е, това е в ръцете на парламентите им. Е, с тях трябва допълнително да се разговаря, за да се намери начин за отваряне на управлението допълнително това е очакване, което има председателството, но а, е, си даваме сметка, че ще а, е, ни трябва доста про, а, е, така, продължителни дискусии, за да стигнем до резултат. Барбара Капел. Благодаря, господин председател, господин министре. Да, съвсем конкретно засекнахте темите за австрийското председателство. А, и това е особено темите, които занимават нашата комисия, които ще ни занимават и като бъдеще по време на председателството. Банковия съюз е, е един приоритет, както и пътната карта за съкрещаване, намаляване на риска. Бих искала да поставя няколко въпроси, свързани с намаляване на риска. По тези въпроси се водят тристрайни преговори. Банковия пакет е на предна линия, както и механизма за е, прилагане. Е, интересуваме какъв ще е подхода ви в това отношение. Второ, е, въпроса с необслужените заеми, каква стратегия ще възприеме председателството и трето, съкръщаване на риска и общия бекстоп. Днес имахме госпожа Къник от борда за за преструктуриране е, стана дума за прякото е, рекапитализиране е, и доктор госпожа Кьоних говори за сума от 60 милиарда евро за целта. Интересно е какво мисли съвета по въпроса. Политическото управление и препоръките по страни от много години са важна тема. Прилагането, изпълнението до сега е 11%. Е, както казах, много важна темата. Трябват ни е, е, конкретни предложения как да засилим, да увеличим степента на, на изпълнение на тези препоръки. В много държави членки, които изостават това отношение, трябва да се направи нещо и се надявам, че в това отношение три лозите ще постигнат добър резултат. За Емир и Рефит също казахте Sorry, sorry, I need to be you, моля ви, ограничете се до äh, Благодаря за тези въпроси. Отново въпроси за Банковия съюз. Аз, както вече казах, смятам, че се намираме на добър път и имаме добри шансове да финализираме трилозите. В пакета за намаляване на рисковете са предвидени добри мерки, които също могат да доведат до положителни резултати. И се надяваме а, в съвета вече да се очертае а, една обща позиция. А, предстоят изисква из, разясняванията по още някои въпроси, като например по референтните показатели – а, що се отнася до така наречените лоши кредити или необслужвани кредити, ние също смятаме, че ам, сме на едно мнение и а, началната точка е много добра за постигане на успех. Така видяхме доста положително развитие през последните години. Въпросът е сега наистина това развитие да бъде подплатено с конкретни стойности. Що се отнася до така наречения бакстоп или предпазен механизъм, към момента не може да се очаква бързо а, позит, приемането на бърза позиция на съвета. Нашата задача по време на австрийското председателство ще бъде, разбира се, да успеем съвета да приеме поне една дефиниция или обща дефиниция. Благодаря. Have... Благодаря. Имаме само 15 минути до края, така че нека групираме всички въпроси. Людек Нидермайер, благодаря ви, благодаря господин министър за това, че дойдохте. Наистина оценявам това колко са важни за вас данъчните въпроси. Аз Имам въпрос в тази област, както и колегите. Първо, сигурно знаете, че ние имаме комисия, тъй наречената комисия ТАКС. Бяхме доста озадачени от нежеланието на българското председателство да дойде и да обсъжда с нас тези данъчни въпроси. Надявам се, че вие, австрийското председателство, ще имате друг подход, просто очаквам потвърждение от вас. Има и някои важни досиета, като корпоративната данъчна основа и други. Е, бих оценил вашата готовност тук да се работи бързо, но всичко ми изглежда много абстрактно. До сега не видяхме видим резултат. Не знам вие как е, ще надмогнете сегашното блокиране и Можем ли да имаме разширено сътрудничество като решение в тази област? Благодаря, Пол Танк. Благодаря, господин председател. Добре дошъл. Господин министр, моят въпрос също е свързан с данъчното облагане. Вие разполагате с уникалния шанс да вземете решения, свързани с данъчното облагане в хода на вашето председателство. Надявам се да подходите много рационално. Искам да задам и конкретен въпрос по облагането на цифровите услуги и тъй нареченото значително цифрово присъствие. Европейският парламент вече е казвал, че ние искаме дефиниция на цифровото присъствие, която да допълва мястото на постоянно установяване. Също така не би ли било по-добре, ако съветът приеме краткосрочно решение, но също така и дългосрочно решение – Благодаря. Мисля, че ще ви дам думата за отговори. Uh, Много благодаря и за тези въпроси. А, да, беше повдигната въпроса за комисията по данъчни въпроси, такса. А, искам да ви кажа, че е хубаво, че наистина подобни въпроси се обсъждат и тук във вашата комисия, по економически въпроси, които разбира се могат да бъдат задълбочени в Комисията по данъчни въпроси. Така че няма нищо против тази идея и аз ще се опитам да намеря решение за това. Да, вие споменахте за дънаната улица, но данъчната основа за корпоративния данък. Знаете, че спорните въпроси се обсъждат от много дълго време. Надяваме се все пак да постигнем успеха, като интензивираме дискусията през едните месеци, тъй като а, това досие е тема, приоритетна тема за нашето председателство и бихме желали всъщност да постигнем общи резултати по а, обща корпоративна данъчна основа. Сега този шанс, този а, за нови възможности и намирането на прагматични решения – ни мотивира, разбира се, по много теми да вземем позиция. Да, както казахме, да, дигиталната, дигиталното присъствие или цифровото присъствие е тема, която а, може наистина да бъде по-обстойно обсъждана на европейско ниво и смятаме, че тази тема също може да бъде разглеждана и в контекста на ОИСР, както казах, конференцията, която ще организираме във Виена. Ще, ще бъдат поканени представители на ОИСР, защото за нас е много важно а, всякакви подобни мерки да бъдат прилагани на световно ниво. ДДС. Надяваме се да постигнем широк консенсус през едните месеци в съвета. Все пак апелираме и към а, предпазливост защото, разбира се, общата основа не бива да засенчва нашите дискусии за данъчни въпроси. Зигфрид Морешан, благодаря господин председател, господин министр. В началото на вашите уводни думи вие казахте, че има риск но какво ще направите вие съюзът да бъде обединен по тази важна тема? Какви ще са нашите преговори с партньорите по тази тема? На второ място бъдещото развитие на Европейския паричен съюз и особено капацитета на еврозоната. Бихте ли бил по-конкретен в отговора си, а не като отговора на колегата Карас, как виждате вие фискалния капацитет като обем, какви пари ще се използват и най-вече каква роля предвиждате за държавите, които все още не са в еврозоната, но са ангажирани да се присъединят след като покрият критериите. Благодаря, Алфред Санд. Господин министър, Написаното в програмата на австрийското председателство е малко по-различно от казаното от вас. По отношение на Банковия съюз се казва, че вие ще се насочите към мерките за намаляване на риска. Това е предусловие, както и мерките за споделяне на риска, но имаме и изявлението на Марио Драги, който казва, че споделянето на риска може също да бъде разгледано, тъй като намалението на риска вече е постигнало своите цели. Няма ли тук противоречие между казаното от вас и казаното от господин Драги? Не смятате ли, освен това, че вашия подход при намаление на риска намалява солидарността с страните от еврозоната? След това има търговски излишъци в някои европейски економики, но имаме същевременно правилата за по-добро економическо управление. Какво смята австрийското председателство по този въпрос? Освен това, знаем, че администрацията на Тръмп може да атакува точно тези економики в еврозоната, точно заради излишъка – от услуги. Доколкото разбирам, намалението на риска си остава предусловие и приоритет. Освен това, разширяването на разликите в еврозоната, както и извън еврозоната, продължава. Това ще има своите лоши последици. Знаем, че съгласно Евростат, само първа, първото три месече на 2018 година цените на недвижимите е, имоти са се покачили с 30%. Не можем да продължим да говорим само за система на финансова дисциплина и с това да се оправдаваме пред хората. Не смятате ли вие, че са необходими някакви мерки, за да може хората да видят, че европейските правителства са на тяхна страна? Благодаря. Ако сте много кратък, можем да. Още един въпрос е, към е, задължението за докладване е, на крупни, големи фирми. Е, споменахте двустранните преговори и досието за това. Председателството все още не е предложило подробни е, е, програма за работата по този въпрос. Можете ли днес да подкрепите Парламента обаче подкрепя много този подход и можете ли да да кажете, че по този начин е, ще е, е, поканите е, парламента за все още за, за, за продължаване на преговорите в, е, е, по тази тема и че председателството ще гарантира това. Взимай. Благодаря ви. Ще се спра на трите въпроса. Първо, протекционизма и създаването на един така наречен общ фронт. Във връзка с това имаше по-късно зададен въпрос, когато става въпрос за търговски излишък или за търговски атаки, като например от страна на Америка и така нататък. А, да, аз казах, че а, ситуацията е доста напрегната. Става въпрос за търговска война, за протекционизъм, а, ескалира ситуацията. ние нямаме непосредствен отговор, имам предвид финансовите министри на съвета по ЕКОФИН. Разбира се, че ние отчитаме с безпокойство това развитие и се притесняваме, че това ще се отрази върху цялата економическа ситуация в, в Европа. Така че наистина е добре наистина да, да спазваме така нашата сплотеност на европейско ниво, за да запазим, разбира се, и стабилността. Що се отнася до бюджетния капацитет, фискалния капацитет, мога да кажа, че това е приоритет. Финализиране на валутния съюз и съответно желаем да постигнем напредък по предложението на комисията. Надяваме се тези първи стъпки да бъдат успешни в тази област и съответно да продължат дискусиите за разширяване на този съюз. Искам още веднъж да спомена предложението, общо предложение на Германия и Франция. Да, нуждаем се от стабилност, но на ниво съвет, разбира се, това предложение трябва да бъде по-обстойно разгледано, да се преценят отраженията именно на а, тези теми, свързани с капацитета. Сега, по въпроса за банковия съюз. Още веднъж бих желал да подчертая, че а, солидарността е много важен елемент и е важно наистина а, този въпрос да се обсъжда Солидарност е необходима, прозрачност е необходима и всичко това ясно трябва да бъде заявено. Да, аз споменах положителното економическо развитие в Европа. В определени сектори, разбира се, е необходимо да се подобрят показателите. Като същевременно тези показатели, както и данъчни основи, трябва да бъдат гарантирани с подходящи мерки. Разбира се, това не е наша лична позиция, наша австрийска позиция. А, Австрия, разбира се, е посредник в тези преговори, които са европейски. И а, нашата роля, разбира се, също така да предприеме и дискусии с парламента. Сега подхода, който е а, специфичен за всяка една страна, а, ние подкрепяме това този подход, постъпателно да се изготви обща позиция, имайки предвид, че тези а, конкретни препоръки а, за всяка една страна, а, те са много важни от политическа гледна точка, а също така и на ниво ОИСР. Там работим с глобални партньори, така че ние много внимателно следим дискусиите на различните нива, както например и сега има възможност вече да се обменя информация между отделните страни. Ще има ли работна група? Ще бъдем ли поканени на заседание на работна група в съвета? Последната работна група заседаваше през юни. Ще видим какви ще бъдат резултатите и съответно ще преценим по-нататъчните стъпки. Благодаря. Thank you uh, for the exchange of views. Uh, um, I think it's been useful. Благодаря за размяната на мнения. Мисля, че тя беше полезна. Ясно е, че имаме много какво да направим. Освен това, трябва да се работи неотложно. Ние имаме конструктивен подход и сме убедени, че това досие трябва да напредне. Аз предпочитам по-ранния вариант на програмата. Имахме пътната карта от 2015 година. Знаем, че Намаляването на риска и споделянето трябва да вървят ръка за ръка. Оценявам вашия конструктивен подход по това досие. Много е важна тази цел. Backstop and not the program, it has to be uh, credible and not depending on conditionality which are exposed parliament and so on because otherwise is... Преводачите ви уведомяват, че прекратяват